планиране е, въз основа на период от 7, а не 5 години, както беше до сега. Безопасността и е, безопасните условия на труд е, също трябва да се спазват и правото на стачка се гарантира. Благодаря много, госп... госпожо Саракяни, каза председателят. А сега давам думата на заместник председателя на Европейската комисия, комисарят Сим Калас